We'll Ще започнем нашата работа, а може би и ще приключиме по-рано, отколкото го сме го предвидели. Но първо ще разгледаме директивата на съвета от 2007 година за обща рамка на равенство. Тук сред нас са нашите гости. Давам първо думата на Хосе Луис Руфис Хонтана, който ще направи увод към тази тема, която ние сме обсъждали, но имаме нужда от малко допълнителна информацията. Господин Контан. Господ, господ, госпожо председател, нека да поставя нещата в съответната рамка. Е, Генерална дирекция за научни изследвания помага на парламентарните комисии с научни изследвания по тяхно е, желание, а, по тяхно искане ние сме е, изръп, извършили едно из, из, изследване на базата на а, неравенството на основа на а, увреждания или пол. А, Този документ е на разположение тук. Имаме и един документ, който е изработен извън рамките на парламента който е посветен на дискриминацията на основа вероисповедания и а, религиозни практики. Госпожа Ховард ще а, може да го представи. Първо, но първо ви моля да прожектираме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 Good afternoon. Um, I would like to say a little bit on the employment... Да, искам да кажа няколко думи, свързани с приложението на тази директива и отношението с свободата на вероисповеданието и на съвестта. Тъй като и, и четирите основни приоритета, залегнали в директивата, са пряко свързани с това. Първо, бих искала да се спра на две основни неща. Първо, Европейския съд винаги е твърдял, че изключение към а, трети, равно третиране може да се е, тъл, тълкуват е, абсолютно е, по единично и изключенията трябва да бъдат разглеждани от компетентните органи на съда. Религиозно вероисповеданието и свободата на съвестта са основни човешки права, които се е, защитават по силата на разпоредбите на Европейската харта и Конвенцията за човешките права. Така че все, и все още няма ам, прецеденти в а, европейското а, право и за Европейския съд в а, тази област. Също време, но директивата покрива включително и правата на унези, които твърдат, че нямат, вероизпо... нямат собствено вероисповедание. Първо, имаме понятието непряка дискриминация – на практика все още е трудно да се разбере същността на това понятие и нейното приложение. Непряко не, не, не пряко, пряка дискриминация има, когато се прилагат правилата, които са а, задължителни за всички, но даден, дадено лице не може да, спазвайки тези правила, да даде израз на своето вероисповедание или свобода на съвестта. Като, например, невъзможността да, се носи някакво покритие на главата за лица с, е, от е, юдейско вероисповедение, е, мусулманско и така нататък. Съгласно директивата, практиките трябва да имат някаква законна цел и тя да, да бъде разумна и необходима. Съда е постановил смята, че съответните из, из, избрани а, начини или а, цели трябва да бъдат необходими, разумни и а, че няма друг начин за постигане на тази цел. Now you could say, is that като, като, например, забраната за носене на брада в шоколадова фабрика, като което, е не, което ли, ли лишава част от а, на, на, населението от възможността да а, вземе съответно работно място. Така. А, Постигането на, на целта може да бъде целта може да бъде постигната, като а, съответните лица биват а, получат разрешение да носят а, някаква маска, която да покрива техните бради. Също така, съгласно че член четвърти на директивата, общите, общите, общите правила са за изисквания могат да бъдат свързани с възрастта и други, но също, също Същевременно не може да има изисквания, които да не са свързани с същността на работата, която трябва да се е, извърши. Ако, а, например, ако а, трябва да, дам, да дадам един пример от киното. Ако а, е необходимо някой да, вземе, да играе ролята на Наса Мандела във филм, той трябва да бъде черен, тъй като тук расата и цвета са важни. Но тук в случая, който обсъждаме, е важно да се знае, да знае какъв е контекста, каква е средата, в която ще се упражнява дадена а, професия. Примерно в а, а, ислямско а, училище а, може да, да се изисква, примерно, преподавателят да бъде е, с ислямско вероисповедание, но не може да се иска същото от е, лицата, които поддържат чистотата, тъй като това не е необходимо за е, извършване на този вид дейност. е в член 4,2 се изисква лицата да бъдат лоялни към а, организацията, която предоставя. Този член не е много ясен. Тълкуването на този на този член не са много, много ясни. Какво означават идеалите на дадена организация или предприятие и доколко лицето трябва а, да а, бъде лоялно или да и, а, е, изповядват същите тези идеали. Това трудно може да се разграничи тук професионалната същност от личната а, тук е, се смя, смятам, че Европейският съд трябва да е, извърши съответното тълкуване, в което от една, от, една страна да бъдат е, изпълнени изискванията, а от друга страна да се е, съответното лице да има право на, да това в никакъв случай да не нарушава лични теми права. А, Франция, Финландия и други страни не са, а, пред, не са приели разпоредби, свързани с член 4, точка 2. Смятам, че наистина Европейският съд трябва да излезе с тълкуване по тези въпроси. Това е, което исках да кажа за директивата и връзките и с свободата на вероисповедание и на съвестта. Благодаря. А сега давам думата на докладчика Рената Вебер. Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на професор Хауърд за нейното изследване, посветено на приложението на директивата по отношение на вероисповеданието и а, свободата на съвестта което обаче се отбелязва, което разбира се има и другите аспекти на директивата. Бих искал да спомена другите две изследвания, изготвени от Генерална дирекция за проучвания на парламента, защото и те са много полезни за темата, като обсъждаме днес. Преди да продължим, най- държа да отбележа, че много се радвам да бъда докладчик по този доклад, тъй като аз имам богат опит в областта на защита на правата на човека. Работя в тази сфера, както се помня. И се радвам, че тук в Европейския парламент имам възможност да погледна на този проблем от друга гледна точка, именно гледна точка на заетостта. Съгласно получването на Евробарометър за 2015 година, европейците стават по-толерантни към групите, които са в опасност да бъдат дискриминирани. Също така те са и по-наясно за случаите на дискриминация в сравнение с предишното такова получване на Евробарометър от 2012 година. И тези резултати сами по себе си показват напредък в някои държави членки, разбира се, хората са по-добре осведомени Отчасти защото самите държави членки са надхвърлили изискванията на директивата за права на дискриминацията на работното място и са надхвърлили вероисповеданието, религията, възрастта и сексуалната ориентация като основания за дискриминация, но са взели предвид и други аспекти, свързани с равното третиране без разлика от расата на лицето. И се надявам за бъдеще Украинската комисия също да действа в същата насока. Надявам се един ден хоризонталната директива най-накрая също да намери своето място в законодателството на Европейския съюз. но все още съществуват и предизвикателства пред прилагането на директивата за равно датиране в областта на заедостта. Все още трябва да се постигнат напредък за прилагане на директивата за равно датиране в областта на заедостта и професиите, разпоредно предвидени при изготвянето на директивата. В настоящия си вид моят проект от доклад е в първата си редакция. Както знаете, това е доклад по собствена инициатива и трябва да отговаря на правилата за дейността на Европейския парламент или казвам с други думи, ограничена съм в боя на думите, които мога да използвам при неговата редакция. И след като изслушах нашия гост, ми се струва, че това всъщност е доста нечестно, защото аз разполагам само 7 страници, те имат почти 70, което е доста съществена разлика. Но все пак сме наясно, че всички колеги много ще допринесат с измененията, които ще внесат и съм убедена, че, убедена, че в крайна сметка докладът ще се обогати с съдържание и ще стане по-изчерпателен. Директивата обхваща четири вида дискриминация, но на практика са много различни форми на дискриминация, както са по отношение на възприятието им, така и по отношение на начина, по който те се извършват. И докато изготвях а, доклада, проведох голям брой срещи с представители на различни асоциации, с представители на профсъюзните организации, представители на работодателите, и ми стана ясно, че макар да имаме тези основни четири, четири основания за дискриминация, заложени в директивата, видът дискриминация, които се осъществяват на практика, са много различни. Така, например, по отношение на сексуалната ориентация или религията и убежденията, въпреки факта, че в някои случаи, в някои държави членки може да има значителен брой подобни случаи. Всеки път става дума за индивидуални случаи. Професор Хауър току-що спомена непряката дискриминация и действително това са случаи, в които има такъв вид непряка дискриминация чрез законодателни разпоредби, които на пръв поглед би трябвало да са неутрални, но на практика не са при своето приложение. Но положението е доста по-различно по отношение на дискриминацията, основаваща се на възрастта. Тук нещата са доста по-сложни, и дискриминацията може да има систематичен характер, който да е до такава степен залегнал в правните ни системи и в обществата ни, че дори вече не си даваме сметка, че това е дискриминация. Но това все пак е дискриминация, ако се погледнат последиците. след като поведох редичи срещи с представители на гражданското общество, се оказва, че възрастовата дискриминация в някои случаи започва още от 40 годишна възраст. И това наистина е много притеснително, защото ако в Европейския съюз от една страна младите хора са безработни, а от друга страна възрастните хора са, се смятат за възрастни още от 40 годишна възраст, а, имаме много сериозен проблем и си даваме сметка колко ниска конкурентоспособността на нашата работна ръка на международният, на световният пазар на труда. Как се осъществява тази дискриминация а, в действителност? Ами, все повече хора чувстват, че не са насърчавани или не им дава възможност да се запишат в нови обучения за подобиване на нови умения или подобряване на уменията, с които вече разполагат. По този начин техните умения ще остареят морално и вече няма да са на да отговарят на новите изисквания, когато пазара на труда започне да търси нови умения. А не бива да забравяме, че цифровият цифровата революция вече е факт и вероятно значително ще промени пазарното да в който го познаваме. От друга страна, улесняването на достъпа до ранно пенсиониране води до редица стереотипи, които в крайна сметка има и сериозни последици. И засяга е, голяма част от е, хората, които взимат решението да се пенсионират предварително. В отношение на дискриминацията възоснова на увреждания, в случаите, когато уврежданията са очевидни, ние говорим за категория от населението, което до голяма степен остава скрито от очите на по-голямата част от обществото. За съжаление, все още има държави членки, които предпочитат да инвестират в редица социални услуги за тези хора с увреждания, вместо да инвестират в приобщаващи социални политики, за да може хората да участват пълноправно и пълноценно в живота на обществото и на пазара на труда. Всеки път, когато се прави оценка на прилагането на тази директива от държавите членки се сблъскваме с липса на качествени данни, както и с липса на задължени за държавите членки да събират такъв вид данни. А това се оказва много сериозен проблем в попата срещу дискриминацията. По този начин нямаме достатъчно ясно виждане какво се случва на място и няма как да направим адекватна оценка на постигнатият напредък и на ефективността на нашите политики. погледнем малко по-подробно какво би трябвало да се предприеме като мерки, за да се преодолее дискриминация на работното място, смятам, че във всеки случай, когато има твърдение за дискриминация, трябва да се търси доброто равновесие между универсалност и индивидуалност. Също така, трябва да се гарантира правото на правна защита, подкрепа от адвокат или съдебен съветник в съда. Трябва да се засиля ролята на съдебните и несъдебни органи, за да може на всички жертви да се гарантира пълен достъп до правна закрила. Трябва също така да се помогне много по-активно на неправителствените организации, включително и финансово, чрез различните програми на Европейската комисия, за да може и те по-активно да работят за закрила на шефите на дискриминация. Комисията и държавите членки би трябвало да улеснят овластяването е, чрез предоставяне на адекватно финансиране на профсъюзните организации и на други организации на работещите и служителите, за да могат те да се борят ефикасно срещу дискриминацията на работното място. Ще спра тук е, за момента. С удоволствие ще чуя коментарите на колегите и разбира се, очаквам с нетърпение техния принос за този доклад. Благодаря ви. Много ви благодаря. А, сега давам думата на докладчите в сянка. Започваме с госпожа Кошловска Раджевич. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, przede wszystkim... Благодаря. Дами и господа, първо бих искала да благодаря на докладчика за изработения доклад. Нещата се промениха доста в последно време и виждате, че много от нашите мнения са включени в доклада на госпожа Вебер, за което и благодаря. всъщност не, не само доклада, но и директивата, която е повод за, за написването на този доклад, съм, съм, има все повече и повече значение, защото вероисповеданието, свободата на убежденията са проблеми, които е, стават все по широкомащабни в Европа поради по-голямото разнообразие и, и тази директива и другите директиви имат за цел всъщност решаване на спорове, които в момента се разразяват и конфликти, които ще се разразяват за бъдеще. Смятам обаче, че трябва да се наблегне повече на вероисповеданието и на а, свободата на убежденията или на съвестта, а, тъй като те вземат все повече и повече а, значение, както и на някои по-специфични специални аспекти, свързани с образованието и като цяло дискриминацията във всичките аспекти в държавите членки, тъй като сме свидетели на все по на задълбочаване на ксенофобията, на изповядване на омраза, неща породени от присъствието на мигранти в все повече и повече европейски страни. А сега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 Сега, в секцията, която е посветена в раздела, който е посветен на уврежданията, ние трябва да се върнем към конвенцията на ООН и да се спреме по-специално на дефиницията на уврежданията и да видим какво е съотношението с околната среда, защото средата понякога може да бъде фактор за задълбочаване на съответното увреждане. Трябва. И а, тъй като сред, сред, сред средата и публичното пространство и с, с законодателни мерки е, това може да бъде, този дискриминация може да бъде а, е, отстранена. Колкото а, е, дискриминацията спрямо възрастта, това може да бъде един основен фактор на работното място. Не съм а, абсолютно съгласна с това. А, казах, казахте, че има четири основни фактора на дискриминация, но наистина възрастта може да бъде един от основните в много държави членки. Примерно в Полша 90% от от а, лицата, които а, не намират работа, а, са жертва всъщност на дискриминация спрямо възрастта си. Мисля, че цифровизацията със, също е, може да бъде един а, фактор, защото а, това означава, че много хора трябва да променят а, целия си начин на, на, на, на работа, подхода си към работата. И аз мисля, че цифровизацията трябва да бъде използвана точно за формиране на нови умения от хората и да се разглежда по-скоро като една възможност, а не като една заплаха за а, изключване на а, е лицата по точка 19. Тук е споменато а, професионалното, повторното или професионалното обучение на на служащите си, също на, на, на работниците, на трудещите си. Въпросът не е те да, да сменят работното си място и да могат да правят друго, а да придобяват допълнителни квалификация, която да им помага на извършване на по-качествен труд. А, дискриминацията по сексуална ориентация в точка 24 се казва, че а, а, държавите членки трябва да приемат ясна дефиниция на същността на семейството, предвид новите форми на семейство и по-специално семейство от лица ЛГБТИ. По-нататък точка 28 има добри препоръки, но тук се казва, че жертвите трябва да получават някаква компенсация или данъч, някакво данъчно облечение. Аз мисля, че тук отиваме прекалено далеч и ще внеса изменение по, по тази точка. Колкото до жалбите. Тук се казва, че всъщност много малко жалби постъпват, тъй като много хора не познават своите права, много служителите не, не познават своите права. Но аз мисля, че проблема не е в това, в това, че лицата не подават жалбите и като не са сигурни, че тези жалби ще бъдат взети на сериозно и ще бъдат наистина, ще получат някаква компенсация. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Блинкевичовите. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, aš tai dėkoju pranešėjai Renatai Weber. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на нашия докладчик Ханата Вебер. Смятам, че докладът и наистина е много добре изготвен. И съм убедена, че е, в съвместната си работа ще успеем да го подобрим, да го разширим. Също така и благодарение на проучването, което ни представи госпожа професора за дискриминацията въз основа на религията и обещенията, Бих искал да обърна внимание на няколко аспекта, които според мен би следвало да бъдат подчертани в доклада. На първо място по отношение на дискриминацията въз основа на възрастта. Трябва да подчертаем, че населението на Европа застарява, хората жив... живеят по-дълго и съвсем естествено пенсионната възраст също беше увеличена. Ако разгледате какво е положението в отделните държави членки, лесно може да се убедите, че възрастните хора не винаги имат възможност да останат на пазара на труда или повторно да навлязат на пазара на труда. И тази дискриминация е много осезаема, когато по някаква причина даден а, човек бъде помолен да отстъпи своето работно място на по-млад колега. Трябва това да се подчертае и в доклада ни. Подобни действия са недопустими съгласно директивата. Не искаме да има подобно противопоставяне на поколенията, защото всички поколения трябва да могат да намерят своето място на пазара на труда. Всяко поколение трябва да има възможност и да участва на пазара на труда, без да е жертва на дискриминация. Друг важен аспект е дискриминация въз основа на увреждане. Сутринта обсъдихме прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане Смятам, че хората с увреждания в Европейския съюз са част от населението, която често е жертва на дискриминация на пазара на труда. Често, тъй като работното място не е приспособено към нуждите на тези хора. А Европейският парламент не успя да приеме правно вързващо законодателство в тази насока. Но разбира се, целта трябва да се инвестира в а, преустройване на работното място и създаване на необходимите условия за хората с увреждания. Смятам също така, че хората с увреждания не са достатъчно мотивирани да навлязат на пазара на труда а често липсва и професионално обучение за хората с увреждания. И тук чака много работа, включително и в сътрудничество с работодателите, с организациите, представляващи хора с увреждания. Ето защо в настоящия доклад би трябвало да поискаме от Европейската комисия да направи средосрочен преглед на стратегията за хората с увреждания за периода 2010-2020 година. Не разбирам защо в директивата не се не е заложено задължение за събиране на необходимите данни от държавите членки. Трудно е да се взимат решения без необходимите данни. И това, разбира се, би трябвало да е задължение на държавите членки. Но ние би трябвало да поискаме от комисията да излезе с конкретно предложение за това как може да се подобри процесът на събиране на данни от страна на държавите членки. Също така предлагам да се обмисли възможността за включване в доклада на въпросът за тормоза на работното място. Този тормоз може да бъде възоснова на различни основания сексуална ориентация, възраст или вероисповедание. И мисля, че трябва да се спрем и на този аспект. Трябва също така да се съсредоточим върху подкрепата за жертвите на тормоз и дискриминация на работното място. хората често се опасяват, че ако са били жертва на дискриминация въз основа на тяхната възраст, вероисповедание или сексуална ориентация, те се страхуват да подадат жалба, защото се страхуват да не загубят своята работа. Ето защо би следвало да се съсредоточим върху подобряване на осведомеността и обмяна на най-добри практики, тъй като опитът в 28-те държави членки е различен. Чака ни доста работа Просто усилия трябва да положим, за да не се страхуват хората да говорят по теми като дискриминация възоснова основа на факторите заложени в директивата. И също така имаме нужда от добро сътрудничество между европейските институции, сътрудничество с социалните партньори и разбира се добро сътрудничество между нас, докладчик и докладчите в сянка. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има Хелга Стевенс, също докладчик в сянка. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Колеги, бих искала да поздравя госпожа Вебер за нейния доклад. Тази сутрин високо оцених обмена на мнения и идеи повод конвенцията на ООН и се радвам, че тук в доклада се споменава също конвенцията за хората с увреждания и тя има основно място в доклада, но бих искал да се наблегне повече на някои аспекти, като разумните улеснения, които са залегнали в конвенцията. Да, съм. Смятам, че много, много, многостранната е, дискриминация е един, едно явление, което е много тревожно и тъй като няма законодателство, което да покрива изцяло, аз различни разпоредби се намират в различни закони, трябва да се намери начин за консолидиране. За това трябва също така да се а, прилагат всички съществуващи мерки и разпоредби, преди да приемаме нови, като се дадат достатъчно правомощие и капкатет на националните органи, които разглеждат жалбите. Радвам, радвам се, че, национ... че различни асоциации, представители на гражданското общество са били включени в изработването на доклада или са били консултирани, тъй като нашата цел наистина и целта на този доклад ще бъде да взима мерки за борба с дискриминацията в всички а, нейни форми. Сега трябваше да дам ще думата на Рената Кили, но тя не е тук и давам думата на Татьяна Станока. Добре. Рената, for very, very good. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Рената за а, отличния документ, както и разбира се за това проучване, което е изключително полезно. Така че е, Рената, разбира се, е, изхожда от е, фактите, от препоръките в проучването, в анализа. Искам да се спра да изкажа съгласие с двата уводни въпроса, които се посочват, а именно, че трябва наистина да се сложи край на задънената улица. Е, разбира се, това може да го направи съвета, естествено. Така че всеки път, нали, ние трябва да им припомним, че съвета са тези, които а, могат да направят това. Ако действително желаем да постигнем някакъв напредък с тази директива. По първа точка, която гласи, че въпреки факта, че всички държави членки имат, са приели заключителни разпоредби в законодателната система, но не системно и не е обхванало, не са хванат всички законодателни актове, така че изпълнението и транспонирането би следвало да продължим. Що се отнася до четирите основания за дискриминация, обхванати в директивата, Няма какво повече да добавя. Просто съм съгласна с това, което се препоръчва в анализа. Разбира се, аз съм съгласна с позоваването на съдебната практика на Съда за човешки правата на човека. Разбира се, е хубаво да се разграничават тези неща, нали? Практиката на Международния съд, както и на европейските институции. Сега, що се отнася до е, уврежданията. Съгласна съм с казаното от е, госпожа Стевенс. Слушахме и тази сутрин специалистите от ОНЕ. И... Просто това, което е необходимо тук, може би да преценим как нашите препоръки могат да бъдат отразени в двата доклада, просто за да не си противоречат. И дори да се повторят препоръките и в единия, и в другия доклад. По точка хаш латиница. Може би е хубаво да се направи едно допълнение. Тук сме забравили за употреба и заетост. Да, имаме си друг доклад, но е хубаво да се каже тук. Аз също бях докладчик в сянка по този доклад, доклада на Кукън за активно стареене през 2012 година. Там също бяхме изготвили някои доста добри препоръки, между които да се повиши осведомостността за проблема. Така както говорим за младежката безработица, навсякъде се говори за това, но проблема за безработните хора – на възраст, преди да навършат пенсионна възраст, това е също сериозен проблем и трябва наистина повече да се говори за него, да се види този проблем, че съществува и съответно да се а, търсят решения. Що се отнася до сексуалната ориентация, съгласна съм, че, че точка 24 Следвало малко да бъде редактиран текста. В нашата конституция, например, е записано, нали, какво означава семейство или това са всички видове с, с всяка вид социална ориентация. Може би да също да се допълни. Или Това е най-добрият начин първо да ам, елиминираме дискриминацията вече в действащото законодателство. И мисля, че това е проблем не само в Латвия, разбира се. И в Литва има подобни разпоредби и други държави членки. се отнася до препоръките по хоризонталните въпроси, Бих искала да се спра на данните за равното третиране. Някои от колегите казаха, да, липсват данни. Не знам защо. Рената, но защо ти казваш тук следното? Ти казваш, че Агенцията за основните права е изказала готовност да предостави подобни данни. И това е твоята препоръка в доклада също така не само в обяснителната част. Но наред с тази агенция, знаете, че ние в Европейския съюз има Евростат. Аз бях докладчик на един доклад за различни а, работни модели за събиране на статистически данни в държавите членки. И политическите групи, повечето от тях отказаха да се включи моето предложение, а именно това основание за дискриминиране възоснова на възраст, вероисповедание, сексуална ориентация, национална принадлежност и така нататък, което е обхванато от другия директива. Това беше нашето предложение тогава, защото аз действително направих проучване как работят, какви методи използва стати... статистическите институти в държавите членки. И само малцина от тези институти са предвидели подобни въпросници, където, които включват тези въпроси за дискриминацията. Така че мисля, че това е важен елемент – мисля, че това е наше задължение за бъдеще. Да гарантираме предоставянето на наистина адекватна информация относно дискриминацията. Благодаря ви. Лаура Агея има думата. Следващия докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на госпожа Ведер. Тя се е опитала да запълни най-важните празни липси в тази директива. Мисля, че полето на действие на директивата е всъщност по-скоро заедостта и в директивата са описани различните видове дискриминации без а, обаче това да е тясно свързано и пряко свързано с заетостта. Докато с този доклад се прави тази връзка, която липсва в самата директива. Разбира се, има още някои ограничени. Чрез измененията ще се опитаме да посъвършенстваме този доклад и да дадеме, да вдъхнем нов живот на директивата. Според мен има някои пропуски, като примерно застраховките на работното място и а, съответно хората с увреждания, т.е. тук трябва да се е, включи правната сигурност, която според мен е от основно значение и второ приспособяването на работното място към нуждите и спецификите на хората с увреждания. Не става дума само за така активна дискриминация или ам, практикувана дискриминация, а също така за, а, за м, околната среда всъщност ние трябва да имаме като че ли една по-цялостна визия за начина по който може да спомогнем е, борбата срещу дискриминацията. И има и няколко критики, които бих могла да отправя към а, доклада. Ще внеса изменения в а, по този повод, но мисля, че трябва да наблегнем на социалното осигуряване, на е, устойчивостта на заетостта, на инвестициите, които трябва да бъдат извършени от е, държавата за е, подсигуряване точно устойчивостта, за възрастта, пенсионната възраст и така нататък. Боя се, че тези аспекти отсъстват в доклада, а те са важни, така че смятам, че нашата работа ще би трябвало да се концентрира върху това. Наистина има различни видове дискриминации, но също и изподелям казаното от колегата, но аз не, не смятам, че трябва само да бъдат изложени тези дискриминация, а трябва да излеземе с конкретни предложения и мерки, за а, тяхното разграждане. Аз разговарях с страната по тези въпроси и имаме, има един проблем, който надявам се ще намери място в този доклад и а, който е свързан с миграционната криза в момента на дневен ред е интегрирането на мигрантите на пазара на труда, как да гарантираме, че няма да има дискриминации спрямо тях на трудовия пазар. Как да гарантираме, че няма ново разделение между, между тези два паралелни свята. А, така че мисля, че а, тази директива не набляга достатъчно на а, наистина много значителни проблеми, но доклада може да запълни тези пропуски. Госпожа е, Дискриминация значи, okay. Господин Мартан, има думата. Дискриминация euh, Дискриминация на работното място въз основа на вероисповеданието, сексуалната ориентация, възрастта или увреждания. Това продължава да е проблем. Внимателно изслушах е, е, госпожа Ховард, е, госпожа Вебер и някои от докладчите в Сянка, които изразиха остри притеснения относно възможността да се носи покритие на главата или религиозна брада на работното място. Основно причинам, че те искат на всички да се харесат и на всички да угодят, но се опасявам, че това е погрешен подход, тъй като очевидно е невъзможно подобно нещо. За мен решението минава през светския характер държавата трябва да бъде светска. И в светските държави единствената общност, която може да бъде приета официално е националната общност, общата, общността на нацията. А веосповеданието е част от личният живот и по никакъв начин не бива да се налага по видим начин на останалите граждани. Всички го знаем свободата на единия свършва там, където започва свободата на другия. И ми се струва, че ако и ви разсъждавате по същия начин, доста ще ви е, доста сте си опустите живота, защото вече няма да обсъждаме нито е, тюрбани, нито а, е, забратки, нито религиозни бради на работното място. Същото въжи и за сексуалната ориентация. Разбира се, че сексуалната ориентация е част от личния живот и няма никакъв, някаква нужда сексуалната ориентация да а, е, се показва по очевиден начин а, на работното място. Сексуалната ориентация е част от личния живот. Дори бих казал, че тя си остава в спалнята. Спомнете си онзи поет, който, говоряки за майка си, каза, никога не съм, бих могъл да си представя, че тази побеляла жена е родила дете. Вероисповеданието и сексът са нещо изконно и лично. А по отношение на възрастта, ами съжалявам, че трябва да ви го кажа, но и вие трябва да го признаете. Не знам как ще преодолете този факт, но е факт, че работодателят, особено в по-физическите професии, ще предпочете винаги един по-млад работник, който ще му струва по-ефтино, отколкото един по-възрастен работник, който ще бъде по-малко ефикасен и който ще му струва по-скъпо. Не знам как ще преодолеете този факт. И накрая, госпожа Пизото ме помоли по проблема за хората с увреждания отново да подчертая, че трябва да се преодолее всяка форма на дискриминация, която възпрепятства пълния достъп на хората с увреждания до работното място. В това отношение трябва да се отбележи, че има преки физически препятствия, по-скоро отколкото юридически, но има и непреки пречки. Тя също така настоява, че има недостиг на добре приспособени за нуждите на хората с увреждания професионално обучение. Това беше повторно не веднъж, но ние сме съгласни този път. Трябва да се осигурят на хората с увреждания възможност за професионално обучение и възможност да водят независим пълноценен живот. Казахме го нееднократно тази сутрин и отново сме съгласни с вас. И не на последно място, ние ще защитаваме принципа равно третиране на работното място, без никакъв вид дискриминация, при положение, че хората също знаят как да спазват свободата на останалите и до момента, в който е, личното си остава в сферата на личното. Благодаря ви. Gracias, señora presidenta. Ah, en primer lugar, y como lo han hecho... Благодаря, госпожо председател. Les Quiero agradecer a la ponente, a la, ponente, a la señora Weber, el gran trabajo. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Веба, за отличната работа. Да, документа не е много голям, само 7 страници, но важното е, че той съдържа важна информация. Много важно е самото общество да вижда дискриминацията. И е важно също така да се улесни а, прилагането на директивата, нейното транспониране. Особено, що се отнася, разбира се, до заедостта. Както каза госпожа докладчика, аз съм съгласна, че все още съществуват в нашето общество твърде много ксенофобски изказвания, особено сега, когато се появи кризата с мигрантите. Затова е много важно да се провеждат различни кампании за увеличаване на осведомеността, за да не се стига до радикализация. Но конкретно бих искал да се спра на два въпроса, свързани с първо, както каза госпожа Козловска-Раевски, като говори за румънската, румънското общество. Също става въпрос за ромите. А, такива съществуват а, и в Испания, но не толкова много. И 60% от ромите всъщност са безработни. Те не могат да си намерят работа, именно защото са дискриминирани. Разбира се, че а, трябва да се направи нещо. Например, има много НГО-та, които, в които работят роми, така че те познават тази общност и най-добре могат да помогнат. Другата група, на която иска да се спра, това са хората с увреждания. Ние говорихме за това, но ние трябва да се специализираме, например, да не загърваме жените с увреждания, защото това е едно допълнително качество към дискриминацията. А също така да не забравяме и а, жените мигранти, жени, които са с увреждания и мигранти, имаме тройно дискриминиране. И трябва действително, наистина, първо към тях да се насочим, да им бъде помогнато, за да бъдат приобщени към пазара на а, труда. А същото въжи, разбира се, и за различията между половете. И тук смятам, че трябва да се провеждат различни кампании за а, повишаване на осведомеността. А също така а, проблема за а, данните и тяхната липса или недостатъчно качество. Това също трябва да се подобри. Благодаря ви, господин Шулц. Госпожо председател, госпожо докладчик, аз ще се опитам съвсем накратко да представя моите четири въпроса след дългите изказвания. Искам първо да поздравя докладчика, която според която е изготвила един доста балансиран доклад и разбира се пояснява доста важни въпроси. Например, дигитализацията е един въпрос, който трябва да бъде изтъкнат в доклада, особено що се отнася до възрастните хора. И това е точка 18 която е включена в темата увреждане. Поне в немския текст така малко отрицателно звучи текста. Хубаво е да се погледнем какво е взаимоотношението между човек-робот и не винаги това да се гледа с отрицателно мнение, за да могат, разбира се, по този начин да се облегчат възрастните хора и те да работят по-дълго време. Що се отнася до събирането на данните, разбира се, че това е важен въпрос, но понякога става въпрос тук наистина за доста деликатна а, информация и трудно може тя да бъде събрана. И на последно място, а, искам да се спра на обмена на най-добри практики в борбата срещу дискриминацията на европейско ниво. Смятам, че наистина това е много важен въпрос и трябва да се работи в тази насока. Благодаря. Thank you all for your interventions. Uh, На всички изказали са. Искам да попитам, има някой тук от комисията, който желая да добави нещо? Please, the floor is yours. Merci. Merci, je vous remercie, Madame la Présidente. Благодаря ви, госпожо председател. Благодарим и на госпожа докладчика за нейният проект доклад. Той ни се струва наистина много интересен и е по тема, която е много важна за нас и трябва като много инвестираме. Както знаете, внимателно следим жалбите за нарушение на директивата за, заедост, за равно на, земно, на работното място и е, сме готови да окажем пълна подкрепа за постигане на по-добри резултати и постигане на напредък в това отношение. Отбелязахме си всички въпроси е, за аспектите на дискриминацията, свързани с е, вероисповеданието, но а, знаете, че очакваме решението на съда по няколко дела, които в момента се разглеждат и които със сигурност ще ни бъдат полезни като съдебна практика, за да можем да постигнем напредък в тази насока. И също така бих искал да ви припомня, както със сигурност е наясно, че за постигането на напредъка в областта на правата на хората с увреждания ще го постигнем с актата за достъп на европейско равнище. Това беше, което мога да кажа в момента. Не искам да, го, да ви отнема повече време. Благодаря ви. Few words from the rapporteur to end this. Yes. Thank Madam you very much, Chair. Uh, what... Uh, много ви благодаря. Дам думата на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Ами, наистина имам голям късмет, защото работим по този проект доклад с докладчите в сянка, с много хора, които споделят еднакви виждания по темата и които наистина си дава сметка, че дискриминацията е неприемлива и че трябва да се води истинска борба с, срещу нея в държавите членки и Европейския съюз. Така че действително има много голям късмет, че мога да работя с докладчите в сянка по тази тема. Само няколко коментара. Разбира се, ще продължим да обсъждаме на следващите заседания темата. Първо няколко думи за препоръките в този доклад и в а, и другите въпроси, които ще се бъдат включени с, с измененията на колегите. Говорим, разбира се, за препоръки. Като, например, възможността за достъп до правна закрила. Това е препоръка. Някои държави и членки вече предвиждат подобна възможност. Други може би ще я предвидят. И разбира се, тази възможност няма да стане задължителна с този доклад. За нещастие бих отбелязала, но този въпрос обада правомощите на държавите членки. А сега на един въпрос, който беше повдигнат от редица колеги относно членовете на семействата ЛГБТИ. Това искане идва от Агенцията за основните права към държавите членки. Тоест няма искане отправено към държавите членки да променят своите конституции и определението за семейство в тях. Разбира се, не бих искал да стигам толкова далеч но по отношение на членовете на семейството и самото определение за семейство, разбира се, има последици, когато има заболяване или трудова злополука в такова семейство. Тези хора се нуждаят от помощ и подкрепа от страна на членовете на семействата им. И затова трябва да се знае кой се чата, смята за член на това семейство. А относно а, данните, разбира се, има европейски агенции, които са в състояние да събират данни, но е важно също така на равнището на всяка държава членка да се събират подобни данни за да се види какъв е постигнатият напредък в борбата срещу дискриминацията. И също така, за да се повиши осведомеността и а, обученията в, тази, в това област. Благодаря ви, очаквам за търпение по-нататъчна ни съвместна работа. И аз ви благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 3 март в 12 часа на обяд. Измененията ще бъдат разгледани на 22-23 марта. Предвид на приемането на доклада в нашата комисия на 18 и 19 април. А, сега продължаваме с а, точка 11 от дневния ред, стратегията за единния пазар. Първо разглеждане на проекто доклад, на проекто становище, извинете, към доклада по собствена инициатива, който изготвя комисията ИМКО по стратегията за единния пазар. Давам думата нашия докладчик Урике Требезиус. Благодаря, госпожо председател. Ако правилно се прилага вътрешния пазар, той предлага огромни шансове за европейските предприемачи, за свободното движение на лица, капитали и услуги и по този начин да се създадат, разбира се, растеж и работни места. Аз ще се опитам да се спра на няколко важни въпроса, важни, разбира се, за нашата комисия тук. Напоследък, доста работа беше свършена в тази област, например становището за цифровия вътрешен пазар. Когато работих по това становище, аз се опитах, разбира се, да изходя вече от свършеното от нас и да погледна къде действително може да се направи нещо повече в държавите членки, за да се увеличи растежа и работните места. Аз, разбира се, трябваше да спазвам ограниченията за обема и сега ще бъда съвсем кратка първа, втора, трета точка аз се опитвам да представя накратко развитието на вътрешния пазар. Важно е да се разбере, че всъщност до сега вече са били предлагани доста шансове е, посредством вътрешния е, пазар, но трябва и някои неща да се подобрят, е, за да се изчерпи цялостния потенциал на вътрешния пазар, а именно да се увеличи заед, заедостта. Четвърта, пета и шеста точка – отбелязвам, че трябва да се задълбочи развитието на вътрешния пазар, като разбира се да не отстъпваме от вече постигнатите стандарти за защита на работните места. Като споменавам в точка 5, че трябва да се създаде една адекватна регулаторна рамка, както и да се облегчи достъпа до работни места това означава, че е, трябва да има насърчителни мерки за МСПМ. И отбелязвам също така, че трябва да се използват вече съществуващите механизми. В 7, 8 и 9 точка се опитам да представя различни възможности за това как е, може да бъде подобрен вътрешния пазар от социална гледна точка. Посочвам различни мерки, които са браншово специфични Важно е също така да се определят услугите, сектора на услугите, различните области, сектора на строителството, които наистина могат да допринесат за създаването на повече работни места. След това посочвам колко е важно да бъдат въведени бързи механизми за признаване на дипломи и квалификации. Накрая призовавам комисията държавите и държавите членки съвместно да предприемат мерки да се запазят стандартите, както и да се предприемат нови инициативи за растаж. Както казах, аз не можех да включа повече теми и допълнителни въпроси, тъй като трябваше да спазя ограниченията за е, е, обема. Е, очаквам, разбира се, предложенията на, за изменения на докладчиците в Сянка днес и следващата седмица, разбира се, аз съм на тяхно разположение, за да обсъдим техните предложения за изменения. Благодаря ви. Благодаря ви. Дейта Киона от НП всъщност, но не е тук. Никой не го представлява. Тогава преминавам към Мария Арена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. За доклада, който въвежда понятието трудещ се в доклада на комисията и на комисията ИМКО, защото на практика май бяхме позабравили, че на вътрешния пазар има и трудещи се. Така че това беше важно. Благодаря за това, че Подчертахте някои насоки, ще въведем, ще внесеме някои изменения, защото знаете, че мястото и обема на един доклад е, е ограничен, особено в мотивите. Защото ако днес сме в криза, то защото има проблеми на пазара на труда. Кризата от 2008 година всъщност продължава и е добре да подчертаеме последиците на тази криза върху заетостта, а не че вътрешния пазар е, е отговорен за кризата. Също така е добре е, да се спомене процента на безработица днес в Европа, но също така и процента на бедните и дяла на бедността в Европа. т.е. сред е, благодарение на единния пазар да можем да се пребориме с тези проблеми. Също така трябва да припомниме, че социалната конвергенция ще е, доведе до изграждане на един единен пазар, докато в момента има много големи разлики от, от социален, в социалната гледна точка, екологична, а да не говориме и за разликите в фискалната област ще внесеме изменения в смисъл на развитие на една икон... устойчива економика с качествени работни места. Ние не смятаме, че социалната закрила и социалните помощи са пречка за развитието на вътрешния пазар, а напротив, те са възможност този пазар да се разгърне и критериите трябва да, да бъдат повишени. В Същевремене а, е не, необходимо да се вземат мерки за лоялна конкуренция и за устойчива мобилност, която да позволи на трудещите се да намерят най-добрият път към своето осъществяване. Госпожа Харкин. Аз ще... ще говоря от името на тези, които днес не могат да се изразат благодаря на докладчика за този отличен проект. Аз споделям вижданията на докладчика по много от точките. Аз съм абсолютно съгласна, че трансграничните пречки са пречки за растеж и по-широк, по-широка заетост, че, при, при, че при, предизвикателствата трябва да бъдат посрещнати, за да може Европа да из, използва потенциала на един на единния пазар и да създава по-благоприятна среда за малките и средни предприятия. Радвам се на това, че се поставя акцента върху сектора на услугите защото това ще спомогне не само потребителите да имат по-широк избор, а и ще даде допълнителна а, сила и мощ на малки и средния бизнес. По-добро, по-добър достъп до финансирането, по-малко административна тежест и бюрокрация, по а, повече е, достъпни цифрови платформи за малките и средни предприятия. Това са проблеми, които са повдигнати от самите тях. Бих искал да се наблегне малко повече на цифровите умения и ще внеса изменения в тази, в този смисъл. Аз смятам, че проекта наистина е добър и може да послужи за добра база за по-нататъчна дискусия. Ще го допълниме с изменение. Палома Лопес отсъства. Има ли кой да вземе думата от името на Гуе? Тогава давам думата на зелените. Госпожа Ламберт. Благодаря ви. Подобно на колегите, и аз си давам сметка колко трудно е да се сведе целият текст до 9 кратки параграфа, но все пак мисля, че трябва да се случим на няколко елемента. Първият е свързан с а, економиката на споделянето. Смятам, че това е тема, която би трябвало да занимава повече тук в нашата комисия има, разбира се, много възможности в този нов вид економика, но трябва тя да бъде съчетана и с условия за социална закрила и с адекватно данъчно облагане. И това е тема, на която искаме да обърнем малко повече внимание. Някои колеги се спряха на въпроса за качеството. А по отношение на сектора на услугите, трябва да отбележим, че е, има разлика между обществен сектор и е, обществени услуги. Колкото разбирам, комисията възнамерява да излезе с е, насоки относно економиката на споделянето. Може би трябва да изчакаме тези насоки. Също така очакваме да излязат с е, някакъв документ относно отрасло на строителството, друга тема, която може би трябва да разгледаме по-внимателно. И как системите за социална закрила и за данъчно облагане също функционират адекватно при по-силна трансгранична дейност. Тоест, трябва да сме готови за потенциално е, трансгранично разширяване на този отрасъл. Но съм съгласна и с е, колегите, изказали се преди вас. Преди мен, извинете, ще се опитаме да внесем колкото може по-малко изменения, за да имаме възможно най-качествен доклад накрая. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Е, госпожа Агия е докладчик в сянка на Европсвободата и проекта демокрация. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря преди всичко на колегата за първата версия на становището. Със сигурност ще имаме възможност да внесем изменения, като целта, разбира се, е да се даде отговор и на някои потребности, да се съчетае това, което не може да бъде съчетано, а именно много съдържание в кратък текст. В Европейския съюз се опитваме с много мъка да постигнем нещо, което трябваше да сме постигнали вече от години. Закъсняваме. И закъсняваме, защото фактът, че единият пазар и факта, че още не сме го доизградили, единия пазар е такъв, какъвто искаме да го организираме, няма да ни позволи да се справим с а, натиска, идващо от бързо развиващите се економики, натиска върху економиката на Европейския съюз. Казвам, че закъсняхме, защото не разполагаме с здрави основи, на които да стъпи този единен пазар тъй като единия пазар не се основава на уравнено данъчно облагане или еднакви условия на труда за всички. Този единен пазар всъщност е, е стъпил на нездрави основи от самото си създаване и в това отношение е много по-отслабен в настоящия си вид, отколкото можеше да бъде, ако беше създаден както трябва. А именно, трябваше да бъде създаден система за социална закрила да обхваща целия единен пазар и да го защитава от външния свят. Не можем да се справим с социалния дъмпинг в момента и няма как а, да предвидим какъв ще бъде социалният дъмпинг, който те първо ще идва от ново бързо се економики, като Китай, например не сме разрешили проблема с данъчното облагане, защото все още няма единно данъчно облагане, което да даде възможност за истински економически растеж в държавите членки. Толкова е голямо разпокъсването, толкова са големи разликите между държавите членки, че разбира се, малко ще позагладим нещата, и това е много хубаво, ще до изградим единият пазар, но той трябва, пак казвам, се основава на много по-стабилни основи. Затова ми се струва, че положението си остава доста парадоксално и може още много критики да бъдат отправени към вътрешният, към единият пазар. Мисля, че още преди години трябваше да излезем с един много по-последователен проект и да му дадем стабилни основи, а именно обща економика, и а, необходимите условия, които да позволят истинско свободно движение във вътрешния пазар. По този начин ще бъдат дадени нови възможности, ще бъде създадени по-добри условия на труд и ще се сложи край на социалния дъмпинг. Но към момента нямаме единни правила и съответно нямаме един пазар, който да се основава на подобни правила, което разбира се ще доведе до поредният провал. И действително смятам, че всичко това трябва да се преразследва отново и към, към този доклад със сигурност ще има много критики. Oui, madame le Président, merci. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Ще ви съобща какво мисли госпожа Бизото, която се извинява за из... отсъствието си. Да, стратегията за единния пазар е нещо хубаво. През 2000 година в Лисабонската стратегия се казваше, че през 2010 година европейския пазар ще бъде най-динамичния и най-конкурентоспособния в света. Но днес сме 2016 година и младите и техните родители са безработни. Предприятия затварят, тъй като а, не могат да понесат нелоялната конферен... конкуренция. Всичко това поради а, използването на неправилната валута еврото. Престанете с тази стерилна пропаганда. Държавите трябва да си върнат суверенитета и да поемат в свои ръце индустриите си ам, и а, другите економически сектори. Лично бих добавил, че може би единен пазар можеше да бъде е, създаден и да обединява 8 страни, но е, жабата се е самозабравила и с 28 това е невъзможно. Благодаря. Сега давам думата на господин Шулц. И след това отново доклад. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Марта, който каза евро, защото си мислех, че всъщност говореше за Северна Корея. Ами, не, не мислех, че говори за Европа, но добре. Така, искам да благодаря като докладчик на, в сянка на ЕНП да кажа няколко думи за споделената економика. Докладчика също упоменава а, тази тема. Разбира се, че е, тя не можеше да задълбочи изказванията си, разсъжденията си, защото все пак трябваше да се пазят тези ограничения за обема. Ще видим а, какво може да направи въпроса. Но по а, този въпрос, според мен, споделената економика има доста предимства, предлага доста такива, могат да се създадат много повече е, работни места и със сигурност. Е, ще се стигне до повече растеж. Без значение дали става въпрос за Airbnb или Google и някакви други такива неща, хората стават предприемачи по някакъв дребен начин. Но е много важно същевременно да се спазват всички законодателни мерки, данъци и така нататък. Много е важно, разбира се, всички, които участват под някаква, дават своя предприемачески примес, да а, бъдат обхванати от а, макроекономическата рамка. А, защото а, веригата на а, потребление и веригата на а, производство обхваща много заинтересовани страни, а, производители, разпространители, потребители и така нататък. Тоест трябва да се запази цялата тази целия този кръговрат, защото тук става въпрос за създаването на работни места, а не само за предоставяне на услуги. Знаем, че има и предприятия, които имат много добри идеи, но в крайна сметка не са били достатъчно практични тези идеи. Много е важно, разбира се, редица предприемачи в сектора на услугите да е, излязат на светло. Тоест, не бива да забравяме и тази част от е, предприемачеството. Благодаря ви. Госпожа Требесиос има думата. Да, благодаря. Аз също искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които наистина така доста съвестно а, разгледаха моя първи а, доклад. Е, разбира се, че ще се опитам всички а, аспекти, не само проблемите свързани с работодателите, но и работниците. Аз съм благодарна за всички ваши, ваши предложения. Обаче не, трябва да бъдем и внимателни, да не увеличаваме а, свръхрегулацията, когато говорим за а, общи а, данъчни мерки и така нататък. А, а, нека все пак да бъдем внимателни и предпазливи. Но така много положително гледам на всички изменения от ваша страна. Надявам се да намерим а, време и а, да ги обсъдим. Благодаря на всички. Thank you very much for all your... Благодаря. Всички изказвания. Срокът за измененията е 23 февруари. 12 часа. Vote in employment the 22nd to the 23 rd гласуването ще бъде на 22-23 март. На 21 април ще бъде а, в комисия Либе. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка 12 доклада за прилагането на директивата на съвета 8 е, март 2010 година. Това въпрос за прегледа на регулаторната рамка за отпуска за отглеждане на дете. Ще дам думата на докладчика, който ще ни въведе в темата. Госпожа Арена, имате думата. Мерси Много ви благодаря. Както казахте, госпожа председател, отпуска по за родителство е една много интересна директива, защото всъщност се основава на споразумение между европейските социални партньори, като целта всъщност беше да се преодолее дискриминацията на жените на работното място, а преди малко точно това обсъщахме. Жените все още са жертва на много силна дискриминация на работното място, дори бих казала на няколко вида дискриминация на пазара на труда. Също така целта е да се намери по-добро равновесие между професионалният и личен живот и по-добро разпределение на ролите между бащата, на бащата и майката в семейството по отношение на семейните задължения и грижите за децата. Изпълнителната агенция Еврофаунд ни предостави проучване, което показва, че директивата в известна степен е провал, тъй като по отношение на разпределението на семейните задължения, се оказва, че само 2,7% от мъжете се възползват от родителския отпуск. Така че при тези данни трудно може да заявим, че целта е постигната в Европа. Разбира се, има огромни огромни разлики между държавите членки, но все пак като цяло има много ниско равнище на използване на родителския отпуск от бащите. Европейската Българската фундация за подобряване на условията на живот и труд също така е, установява, че съществува връзка между ниско, на ниското заплащане на аудиторския област и факта, че бащите не го ползват достатъчно. Или към с други думи, може би е добре да бъде изменена директивата. Директивата за родителския отпуск също така засяга и въпроса за равенството между мъжете и жените и тук е добре да работим в тясно сътрудничество с Комисията за правата на жените и равенството на половете. Също така получихме 201 изменения. Крайният срок за, внасяне изменения е изтечен 14 януари тази година. Е, измененията са основно в няколко насоки. Първо, прехвърлямостта на родителският е, отпуск. Системите са много различни в държавите членки и може би трябва да се зададе въпрос е, колко уместна тази прехваляемост. Когато говорим за страни, в които има по-традиционна организация на ролите в семейството, има тенденция жените да бъдат ограничавани в, в, в традиционните си роли. А ако погледнем държавите, където има по- е, модерно разпределение на ролите в семейството, като скандинавските държави, например. Тази прехвърляемост действително допринася за по-добро разпределение на семейните задължения между мъжете и жените. Така че трябва да се опитам да намерим доброто равновесие между а, е, целите, които може да постигне тази прехвърляемост, за да не бъдат а, е, ограничавани жените в традиционните си е, роли и да могат е, страните в, като скандинавските държави, например, да продължават да насърчават техният модел, който ни се струва интересен. Втората група изменения са свързани с е, заплащането на, отпуск, на родителския отпуск. Както показва и полученото на Еврофаунд. Интересно би било да се предвиди по-добро заплащане за родителския отпуск. Това разбира се на е директива, която се основава на споразумение между социалните партньори и трябва да видим до каква степен може да се увеличи възнаграждението по време на родителския отпуск, как може да се увеличи неговата продължителност, но това е важен аспект, за да се подобри разпределението. Третият въпрос е свързан с продължителността на родителския отпуск, т.е. колко месеца може да бъде този родителски отпуск, но също така и продължителност по отношение на възрастта на детето. Тоест, дали правото на родителски отпуск трябва да е, спре, когато детето навърши 8 годишна възраст. Дали не трябва да се предвидя особен, особеният период, който представлява тинейджерството за децата, което може би изисква особено внимание и присъствие на родителите. Така че е, срокът на родителският е, е, отпуск като продължителност и във връзката му с възрастта на детето. По отношение на равновесието между професионалният и личен живот също имаше доста изменения, както имаше изменения по отношение на клаузата за преразглеждане директивата. Както вече казах, бяха внесени 201 изменения. В момента обсъждаме възможността да бъдат изготвени 21 компромиса и много благодаря на докладчите в сянка. От една страна, че внесоха тези изменения и от друга страна, че работят по изготвянето на компромисите. Предвидели сме три заседания с докладчите в сянка на 25 февруари, на 1 и на 8 март. И се надявам това да ни даде възможност да постигнем напредък по компромисите. Отново и благодаря за работата до момента и ще продължаваме да полагаме усилия за да намерим добро равновесие, включително и за да постигнем цели, които сме си поставили, а именно борба срещу дискриминацията и по-добро разпределение на задълженията и ролите между родителите. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на първият докладчик в сянка, господин Хетман от е НП. Имате думата. Благодаря ви, господин, госпожо председател. Като погледнем изменението, които бяха внесени по доклада, някои от тях наистина се открояват. Повтарят се някои около лайт мотива, които спомена и докладчика току-що. Имаше голям брой изменения и въпроси, свързани с прехвалеността на родителски отпуск. Я ще бъда съвсем откровен. Напълно разбирам а, намеренията на колегите, които внасят изменения, подчертавайки липсата на възможност за прехвърляне от детски отпуск. Разбирам техните съображения, но все пак се опасявам, че едно подобно предложение може да има отрицателни въздействия, особено за унези, на които най-много държим. Затова трябва да се запитаме каква е целта ни, кое не е важно за нас. Дали да се предвиде възможно на дълъг период на грижа за детето от а, родителя или искаме да има по-добро равновесие в семейството, за да гарантираме, че и мъжете и жените прекарват еднакво време в грижи за децата. Според мен липсата на прехвърляемост или ако се въведе такава повсеместна задължение, по-голям брой е, баща ще се възползват от възможността да е, взимат родителски отпуск. Но все пак се опасявам, че този механизъм в много случаи ще доведе до а, не добро функциониране на системата за родителски отпуск и това ще бъде всъщност за сметка на най-уязвимия и най младши на семейството детето. Е, така че трябва да се даде възможност на бащите да взимат родителски отпуск, но не да се налага такъв отпуск, защото това може да доведе до случаи, в които бащите да отказват да вземат своят отпуск и по този начин е, унеправдаеми ще се окажат децата. Нека да оставим всяко семейство само да вземе решение какъв е подходящият подход и какво е подходящото разрешение в конкретния случай. Дали само майката да вземе родителски отпуск или и двамата родители да вземат такъв. Също така, за съжаление, не съм в състояние да подкрепя идеята за пълно заплащане е, по време на родителският отпуск, защото ми се струва, че това решение е много трудно може да бъде приложено на практика. Нека да погледнем малко по-прагматично на нещата. Нека да видим какъв, е, какво е реалното положение и виждате колко важно се оказа това и при преразглеждането на директивата за майчинството. Това води до огромен проблеми за бюджета. Пак е по-добре в случая да предвидим по-гъвкаво решение. Ще ви дам пример от Полша. Има 6 месеца платен отпуск по майчество в Полша, след което има възможност за 6 месеца родителски отпуск и който и да е било двама родители може да го вземе и получава 60% от своята заплащане. Има възможност за прехвърляне на родителски отпуск към майчеството и по този начин може да се стигне до 80% от възнаграждението, което получава родителят. Сумно си това може да бъде най-добра практика, която да вземат другите държави. Друг проблем, според мен, е свързан с терминологията. И тук действително трябва да изиграем нашата роля и систематично да се прави ясна разлика между отпуск по майчество, отпуск по бащинство и родителски отпуск. Такава разлика не се прави систематично във всички държави членки, което значително осложнява живота ни. А също така е, се разглежда и въпросът за връщането на работа след изтичането на родителският отпуск. След като е, когато родителят отново се върне на пазара на труда, когато се върне на работното си място, е момент, в който и родителят, и детето имат нужда от особено внимание и подкрепа. Според мен най-важните въпроси, повдигнати в доклада, бяха засегнати. Обеден съм, че ще продължим добрата си на съвместна работа с докладчика и заедно с докладчици в сянка ще намерим добри решения и се надявам, че ще постигнем един наистина разумен резултат. Благодаря ви. и си Оршадо. Благодаря, господин Герик. Скъпи колеги, Бих искал да подчертая още веднъж, че а, аз лично съм а, баща на 7 деца и в продължение на 10 години съм споделял грижата за тези деца. И нещата си вървяха добре. Така че когато човек отглежда деца, не става дума само за родителски. Sorry, can you start from scratch? We had a... Имахме технически проблеми. Може ли да започнете от начало? Може ли да започнете от начало? <laughs> Да, ма няма да ми спирате времето. Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на колегата Рена за изготвения доклад. Явно има някакъв технически проблем някъде по кабините. Do we have French interpretation? Yes. френски превод, така ли? Yes, yes. Then we try it again, please. Okay. Моля ви да започнете още веднъж. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Сега, наред ли са нещата? Явно има технически проблем, не знаем. <coughs> Моля ви да, да дадете две минути на техниците, те ще се опитат да разрешат проблема. Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на колегата Арена за изготвения доклад за а, отпуска за отглеждане на деца. Искам още веднъж да кажа, че всъщност тук не става въпрос за отпуск, когато говорим за възпитаване на деца. Докато говорим за отпуск, то а, бащата, а, мъжете всъщност няма да възприемат а, бащинските си отговорности. Аз имам седем деца аз също съм отглеждал децата си, защото това е работа. Без значение а, къде се хорят децата, но когато те са, например, в детска градина, в детска ясла, там се плащат пари за това. Това е професия. Така че, моля ви да се заличи тази дума отпуск за отглеждане на деца. В Германия ни, вече от години не говорим и не обозначаваме тази дейност по този начин, защото всъщност се радвам, че Европейската комисия обяви, че вече няма да се говори за директивата за защита на отпуска по майчинство. И ще се сложи край на това, защото ние се нуждаем от ново начало. Имам три изисквания. Първо, да говорим на един и същи език. Нека да, се, да, да приемем разнообразието на системите и да видим как ще наричаме отпуска за помайчинство. Всъщност Генерална дирекция за етост ли ще разреши този а, а, проблем? Защото ако и тук допуснем сексизъм, това ще означава, че а, този, а, това досие наистина ще бъде подкопано. Ние трябва да се погрежим за европейските майки. Второ, нека да всъщност да, е, е, се възползваме от диалога с социалните партньори, да видим какви те и идеи ще е, е, предоставят, за да изградим една нова директива за така наречен отпуск по майчинство. От, трето, съгласно член 152 е, от договора на Европейския съюз, трябва наистина да се е, създаде един нов законодателен текст. Може би това звучи малко странно от устата на един е, евродепутат, но именно Европейския парламент всъщност не трябва само да гледа отстрани. Затова ние смятаме, че е, тази процедура е една много важна стъпка напред. Благодаря ви, госпожа Харкин, докладчика от Алде. Да, благодаря ви, благодаря на докладчика. Аз съм съгласна с а, а, вашите заключения по четирите теми, които трябва да отра... бъдат отразени в а, доклада. Сега, първо, въпросът за преносимостта. Директивата 2010 година имат право всъщност на отпуск по майчество. Въпреки това, това не се пренася навсякъде в държавите членки. За нас е много важно също така мъжете, бащите също да участват в а, а, отпуска за отглеждане на дете. И не бива да се прави разграничение между а, мъже и жени. И както и колегата от НП каза, трябва да бъдем много внимателни с езика и т.е. да не разрушаваме добрите национални схеми. Т.е. ние се нуждаем от едно минимално хармонизиране на европейската система. Балансът е доста крехък и се надявам да постигнем в край на краища добри резултати. Предполагам, че основният Основния да, два са основните въпроса, всъщност, според мен, които трябва да реши този закон. Това е третирането на, третиране на полове, майки и бащи, мъже и жени. И второ, разбира се, все по-голямото участие на майките на трудовия пазар като работна ръка. И мисля, че това всъщност се отбелязва много добре и в стратегията 2020 година. Участието на жените е все още само възлиза на 63%. Така че наистина ние трябва да имаме както отпуск за отглеждане на деца, така и добра инфраструктура, която да се грижи за децата през деня. Не можем от една страна само да кажем, че искаме гъвкавост, а в същевременно а, наистина не подкрепаме а, преносимостта на правата. И също така не предоставяме стимули за бащите да участват в отглеждането на деца. Тоест трябва системите за, от, за отглеждане на деца да бъдат гъвкави, освен това инфраструктурата да бъде гъвкава, която да предоставя дневни грижи. Всички тези въпроси са важни именно като стимул за това бащите също да напускат работа и да се включат в отглеждането на децата. Въпросът за плащането е също така един вид стимул, разбира се някакъв процент от е, заплатата, но въпреки това е, докладчика казва, че съществува един известен проблем, че заплащането трябва всъщност е, да се базира на средната сред, средна, средната сума, която се заплаща за майчинство в рамките на ЕС. Отново искам да е, кажа системата на колегата от НП. Имаме всъщност три системи в Европа. Майчинство, бащинство и родителство. И не случайно доклада апелира към един общ подход за сближаване на тези три схеми. Благодаря ви. Okay, uh, thank you. Then it's... Um, Благодаря. Загубих си тук бележките. Пимента Лопес за името на Гуе. Благодаря, Нашият токламчик в сянка отсъства и не разполагам с неговите документи, но аз съм работила, разбира се, по този документ, но на, на практика мога да кажа само собственото си мнение по въпрос. Благодаря. Моника Вана от името на Зелените отсъства и Лаура. Имате думата. Споделям подхода на Мария и съм, съм, съм го казвала по време на предварителните заседания. Що се отнася до приложението на директивата, Италия закъснява с нейното приложение. Няма нито а, закони, нито мерки за приложение и най-вече липсва стратегия. А от друга, от друга страна, проблемите повдигнати в доклада са от огромно значение и трябва да намерят някакво решение и то конкретно решение. Внесахме конкретни изменения, необходимо е а, обхвата да включва както публичния сектор, така и а, частния сектор, защото в публичния сектор има известна закрила, докато частния сектор е, не предлага такива, такава. Аз настоявам тези, които е, вземат родителски отпуск е, за по-дълъг срок, е, и когато лицето се завърне на работното си място, то не трябва да а, понесе последиците от това си отсъствие. А, в крайна сметка това е право, а родителски отпуск нито е а, вакансия, нито е болест. Необходимо е, когато лицето се завърне на работното си място след дълго отсъствие, да няма наистина някакво напрежение или шок. Е, защото това е една от е, причините, поради които бащата, е, бащите се отказват от това си право. Пред, предвид шока или конфликта, който може да се състои в момента на завръщането. Така че в директивата има известни пропуски. Също така настоявахме за това, че когато се вземе родителски отпуск за осиновяване на дете или международно осиновяване да, да има също такава а, възможност да има закрила и да има въобще насърчаване, особено при а, да има възможност за вземане на такъв отпуск от бащите в началото на а, веднага след раждането, защото знаете, че Европа се сблъсква с проблема на застаряване на населението, че е, условията не са много добри, така че трябва да се е, въведат всички възможни мерки за насърчаване на раждаемостта. Е, Сега няма да се да споменавам статистики, но смятам, че е необходимо да имаме някаква по-ясна картина за приложението на директивата в отделните държави членки. Жуел Мела, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуска. Всъщност става е, дума за отглеждане на дете от активно, от активно професионални родители. Е, професионално активни родители. Но в, е, Франция предвид трудния достъп до заетост, намаляването на възнаграждението и факта, че днес две заплати се разняват на една от преди 20 години, трябва да се запитаме каква е отговорността на Европа за обедняването на различните държави членки а, нека не забравяме, че и, жени, и жените, както и мъжете, разполагат с 24 часа в денонощието и след като приспаднеме времето за работа, за придвижване и за сън, остава много малко за детето. Така че наистина мисля, че родителски отпуск е правилното е, наименование за, така че не трябва да има квоти месеца на майката, месеца на бащата. Нека, нека да нека да няма някакви идеологически възгледи и, и е, намерения, докато мъжете все още не раждат и нямат е, възможност да го правят, нека не засягаме този проблем. Нека да има някаква защита, някаква социална защита, но предвид различ, различните а, сук, социална, различната социална защита в различните страни, не можем да уеднаквиме компенсацията или заплащането на този отпуск. Има в някои страни жени, жените, които имат дипломи и така нататък могат много бързо да се завърнат на работното място, т.е. времето за компенсация е много по-кратко. Така че а, смятам, че нещата трябва да бъдат разглеждани в по-глобален план и да има много повече а, а, глобално разглеждане на професионалната подготовка и труда. А за страни, страни които са много напред, не виждам какво можем да а, желаеме. За предприятията пред, пред, трябва да бъдат насърчавани да а, създават а, ясли, и също времено трябва да да има възможност жените да избират на начина по който да работят, т.е. те не могат да бъдат непрекъснато в командировки или изпратени да, да работят в чужбина, когато трябва да създадат семейство. времено, нека не забравяме защо, защо днес има ам, спад на ръждаемостта, има всякакви проблеми и економически, и тероризъм. Така че е, Европа трябва да види какво може да направи, но всичко това трябва да остане в рамките на субсидиарността. Госпожа Алетрас от е, комисията ще добавите ли нещо по този въпрос? Thank you, Madam Chair. Uh, we would like to... Благодаря ви. Искам само да потвърдя, че Транспонирането на директивата всъщност трябваше да стане през 2013 година. И комисията поради тази цел всъщност направи проверка е, за всяка една страна как стоят нещата и остават все още някои държави членки, които всъщност е, потвърждиха е, че са транспонирали окончателно директивата. За тези, които не са го направили, комисията, разбира се, ще ем, образува процедури по нарушаване, ако това се окаже необходимо. Разбира се, ние ще изготвим също така и доклад, т.е. Е, доклад, който ще разглежда въпросите свързани с равенството на, е, между е, половете в гледна точка на тази директива. Този доклад ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията. Що се отнася до нашето предложение от 2008 година за отпуска по майчинство, мога да кажа, че ние изготвихме миналата година пътна карта за а, работещите семейства. Новата инициатива на комисията възнамерява да се предложат по-добри възможности за балансиране на а, семейния живот и професионалния живот, като а, се адаптира новата ситуация към развитието на а, пазара на труда. А, разбира се, трябва да се третират мъжете и жените по един равностоен начин. Ние предлагаме различни възможности в рамките на политическата рамка. В въпросната пътна карта Комисията направи две консултации. Първата с а, социалните партньори, а втората с общ, а, консултации с а, общ, широката общественост, включая и а, заинтересованите страни. Мария Арена, докладчика, има думата. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчите в Сянка за активното участие в усилията да намерим добро най-доброто възможно равновесие. Благодаря също така и на Европейската комисия за усилията, които полагат в изготвянето на пътната карта, която разбира се трябва да отрази казаното до момента, а именно интегриране на трите инструмента, отпуск по мачество, отпуск по пащинство и родителски отпуск. Трябва да работим за интегриране на трите инструмента, защото те взаимно си влияят и това е важно. Държа също така да направя още едно уточнение. Не ми се струва, че колегата от Италия я няма. Понякога се стига до объркване между отпуск по майчество, бащинство и родителски отпуск. Има разлики между отделните държави членки, но все пак държа да отбележа, че когато се говори за бащински отпуск, който може да стигне до като детето не върши две години, не говорим, разбира се, за непрестанен отпуск, говорим за частичен отпуск, който се взима от време на време, така че това не е значи един от двамата родители няма да бъде на пазара на труда, докато те не върши 12 години. А, нека всичко да стане все пак ясно. Това е възможност, която се дава на родителите в даден момент да намалят със своето участие на пазара на труда възоснова на нуждата да се положат специфични грижи за дете в ранна възраст. Така че нека да знаем все пак за какво точно говорим и да не се объркваме какви предложения се правят, но оставам на разположение на всички колеги, сте да напредък по това досие. Обедена съм, че ще намерим доброто равновесие, защото ми се струва, че все пак всички споделяме, обществото от нас споделят едни същи цели. Благодаря ви. Госпожа Пеня Гонсалес, искате да добавите нещо? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за извършената работа и на докладчиците в а, Сянка. Бих искал да кажа нашата гледна точка относно отпуските по а, бащинство. Това са лични права, а не са права, които да бъдат свързани с съществуването на двойка. В много държави да, този отпуск може да бъде вземе от от двамата, като същевременно женат, жен, ж, ж, жената е тази, която върши всичко и в къщи. Това има отрицателни последици на участието на жените на пазара на труда. Защото може самия факт, че жената може би не може да участва толкова активно в работата на едно предприятие е, води до едно неравенство. Затова смятам, че трябва да е, да е, има равноправие, т.е. да има 100% баланс при отглеждането на, на децата. И трябва да да има възможност за един а, а, такъв а, родителски отпуск, който да е 100% заплатен, който да може да бъде пренес, прен, прехвърлен от майката на бащата и който да отговаря на практика на а, отпуска по майчинство, защото същевременно деца, мъжете а, и бащите трябва да бъдат много по-отговорни и да участват в 100% в отглеждането на деца, това също ще, ще, ще да бъде а, така благоприятно за, цялата, за цялото общество, не само за по-доброто участие на жените на трудовия пазар. Също така нас, на, настояваме за увеличаване на публичните инвестиции, за създаване на а, детски ясли и детски град, градини, нещо, което ще позволи по-добрия баланс между личния и професионалния живот. Бихме искали всички тези елементи да бъдат взети предвид и да залегнат по някакъв начин в доклада, защото когато има въпрос, възможност за избор, това, което е прекрасно на хартия, в действителността се превръща в нещо не толкова прекрасно. Благодаря. Yeah. avoir une petite précision par rapport à ce qui vient d'être. Само няколко думи, защото малко не дораз... но да разбрах. Доколкото разбрах, трябва да се е, защитават от отделните права на е, бащата и на майката, а същевременно накрая казахте точно, че това право трябва, може да бъде е, преносимо. Така че, според мен, има противоречие между тези две твърдения. Не, аз казах всъщност не. А, непреносимо. Благодаря. до 16 и 17 марта можем да работим по този доклад утре започваме работа в 9 часа сутринта. Имаме публично изслушване, което е много важно. Става дума за социалното включване и интеграция на трудовия пазар. на мигрантите в контекста на миграционната криза в Европа. Така че надявам се, че ще има широко присъствие, за да чуете е, мнението на нашите експерти и да участвате в е, дискусията. И след това е, изслушване ще имаме едночасов семинар – относно раз, развитието на колективното договаряне в предвид правилата на тройката в различните държави членки. Надявам се, че ще участвате и в тази дискусия, тъй като сме обсъждали вече и тези два два проблема, но ще има нови виждания, нов подход към тези проблеми. Е, днеска имахме едно много тежко гласуване. Радвам се, че някои от нас успяха, оживяха. Е, но за сега приключваме нашата работа.